такъв случай протоколът е прият. Бих искал да ви кажа, че тази сутрин се върнах от двудневно посещение в Русия. За първ път председателя на Европейския парламент посети Русия. Срещнах се с президента Медведев, председателя на Думата, председателя на Федерацията и министъра на външните работи и на енергетиката. Говорихме за отношенията между Русия и Европейския съюз, модернизирането, както и други проблеми бяха засегнати, включително проблемите свързани с човешките права. Срещнах се и с представители на е, гражданското общество, включително и представители на мемориал, които бяха е, които получиха наградата Сахаров миналата година междувременно в Киргистан нещата заскаладира напрежението. Говорихме също така за сигурността на доставките за Европейския съюз, включително и за клаузите в договора между Беларус и Русия относно транзита и доставки на енергия за Европейския съюз. А, пред проблеми. Е, е, има напредък в е, на положението.